che l'IA non parli per 10 minuti, che il tizio di EA che deve presentare non parli per 10 minuti. Dear colleagues, scopi colleghi. Okay, we can start with the adoption of the agenda. Можем да започнем с приемането на дневния ред. А ако нямате възражения, приемаме дневния ред без изменения. И преминаваме към четвърта точка съобщения на председателя. Нека да ви съобща, че ще организираме изключително заседание на 27 понеделник в Страсбург, за да гласуваме едно успешно мнение и да обменим е, мнение с комисар Каниете за изпълнението на програмата на комисията за 2015 и приоритета е, за 2016 в областта на климатичните промени. Също трябва да ви обявя, че вероятно ще се затрудним леко в секретарията на работата ни между 2 и 12 април – защото в сградата ще се извършва ремонт за отстраняване на азбест. Ние ще трябва да напуснем съответните офиси, така че имайте предвид, че е, за секретарията работата ще бъде доста затруднена и вероятно ще трябва да удължим малко и в следващата седмица. Така че ако има известни забавения в отговорите на секретарята, имайте предвид, че е, това се дължи на тази факт. За преводите 21 език езикови езиковия режим преди обед и 22 след обед. Сутринта нямаме естонски и малтийски. Както винаги, Имате е, досието в е, е, приложението електронно заседание и ще бъдем предавани по интернет. Сега трябва да приемем протокола от 17 декември. Ако нямате възражение, ще го приемем за протокол. За прият. И сега вече започваме с работата си. Сега има презентация за състоянието и прогнозите за европейското околна среда 2015 година от Европейската агенция за околна среда. Сред нас е директора на агенцията господин Браунингс и му давам думата директно за презентацията. След това ще започнем и обсъждане. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давате възможност да представя доклада, положение и прогнози за околната среда в Европа. Мога да кажа, че седмицата, когато излязохме с доклада преди три седмици, организирахме едно мероприятие, спонсорирано от господин Фария, господин Жабор и госпожа Дали Присъствието беше много задоволително и с гордост мога да кажа, че тук сред нас са Майкъл Скулос и Кристиан Хей, които са представители на Европейския парламент в управителния съвет на нашата агенция и които са дали своя много конструктивно. Но всеки пет години Европейската агенция за околна среда е, сумира най-доброто от знанията си и излиза с доклад за състоянието на околната среда. Той е свързан и с е, е, съответните политики, с постигнатия напредък, с нерешените неща и прогнозите за това какво можем да очакваме в бъдеще. И като се има предвид е, основните политически елементи на излизането ни от кризата, отделихме и внимание на темата иновации и инвестиции за подсилване на работата за околната среда, а също така и за създаване на зелена и съответно синя економика. Докладът е преведен вече на 23 езика, скоро ще има преводи на други езици. Всички теми са обединени в мега тенденции на световно ниво, защото в края на кращата проблемите с околната среда трябва да се тълкуват на световно ниво. Е, има 25 е, информационни съобщения по различни теми, качество на водата, водни проблеми, адаптиране към зелената економика и така нататък. Ще... И можете да ги погледнете на онлайн е, по 9 основни теми правиме 30 сравнение между 39-те страни, които се оглеждат от доклада. Това са страните на Европейския съюз, 6 страни от Западните Балкани и членките на НЕФТА. Също така е, излагаме и три регионални е, е, обобщения за Арктическия океан, Средоземно море и Балтийско. В доклада се опитваме да оценим в, в рамките на времето и европейското законодателство докладването за качество на водата, биоразнообразието и други теми. Отчитаме всичко. Също така разглеждаме целите за 2020-2030 по отношение на политиките, като става дума не само за климат, климат, но и биологично разнообразие, енергийна ефективност, управление на отпадъците и така нататък. Европа вече излиза и с програма до 2050 година в седмата програма за действия за околната среда с тезата за създаване на кръгова економика, е, засилване на действията за биоразнообразие и е, нисковъглеродна економика и създаване на економически растеж. Докладът също се разделя на три части. Първо оглеждаме глобалния контекст на политиките на Европейския съюз, после оценяваме европейските тенденции и оценяваме и прогнозите и какво може да очакваме в бъдещето. Четирите ключови заключения са следните. Първо, политиките за климата и околната среда, когато са амбициозни и добре е, замислени и добре изпълнени, като и трите елемента са ключови, носят значителни ползи за европейското общество. От една страна подобряване на околната среда, което в край на краищата е крайната цел на тези политики – но също се засилва и економиката. Ще ви дам повече информация за това. А също и е, за благополучието на обществото посредством включително е, избягване на разходи за здравеопазване. Второ, независимо от постигнатия напредък, остават е, проблеми или предизвикателства, и те са на системно ниво, на ниво е, системите за производство и потребление. Четвърте основни такива системи са енергетика, транспорт и мобилност, е, земеделие и храни и околна среда и градска среда като основните предизвикателства е да се променят тези системи с оглед на целите ни до 2050. И настоящия подход, постъпков подход ще ни доведе до някъде, но няма да е достатъчен. Затова ние пледираме да има една, един преходен подход за декарбонизиране, да речем, на енергийните системи да се търси и по кръгово развитие на економиката, не чисто линейно. Не би следвало да се притесняваме от нашата програма, защото тя създава сериозни възможности за иновации и за извеждане на Европа в е, водещите позиции в науката и иноваторството. Един граф ще ви иллюстрира именно това без да се впускам в подробности, тук екраните, понеже са енергийно ефективни, са доста малки и не може да видите подробности. Много малко материал отива в тях. Но долните графики, долу графиката е, е тенденцията на общия БВП в Европейския съюз и общата заетост. Двете горни графики са добавената стойност от екоиндустриите и заетостта в екоиндустрия. И от 2008 е, година екоиндустрията е, е нараснала от 3,8 до 4,1 милиона работни места, като се увеличава значително и конкурентоспособността на сектора. Така че е, тук не става дума за оцеляване, за удачно оцеляване през кризата, а по-скоро за процъфтяване, независимо от е, рецесията в Европа. И ключовите заключения на доклада оглеждат три ключови приоритетни цели на седмата програма за действие защита на природния капитал, което отговаря в края на кращата на тезата за зелена економика, т.е. решения базирани на природата. Ако ни трябват силни решения, ни трябва и силна природа. Второ, ресурсова ефективност и нисковъглеродна економика. И трето, е, предпазване на здравето от е, рисково от околната среда. Очертават се няколко тенденции, две тенденции. Ние сме доста добри, добри в ефективно използване на ресурсите и намаляване на замърсяването. Но това не означава непременно по-добри екосистеми. Тоест, системният елемент още изостава. А също така не сме толкова положително насочени за дългосрочната перспектива. Ще ви обясня защо природния капитал или естествения капитал. Няма да обяснявам в подробности. Няколко елемента има само в зелено. Там бяхме много. Имахме успех в борба с замърсяването, изчистване на водите от химически замърсители. Качеството на водите и на въздуха се подобрява. Червеното е биодервесията на водните системи, на морските системи и е, въздействието на климатичните промени върху екосистемите. Тук вече ясно виждате, че добре се справяме с ефективността и контрола на замърсяването, но имаме по-сериозни проблеми от е, системно естество. В жълто са 20 годишните прогнози като цяло. Два основни проблема ни затрудняват да имаме положителна прогноза. Първо, климатичните промени те затрудняват всичко и второ, загубата на природен капитал, т.е. качеството на екосистемите и съответните услуги, които получаваме. И ключовите причини за, за тези по-осложнени е, фактори е, че натиска върху системата не намалява реално и той е, се извежда все по-често на световно ниво. Втората приоритетна цел – ресурсова ефективност и нисковъглеродна економика. Отново, доста сме добри е, в ефективността. Тук има повече жълти и зелени квадратчета, но когато поглеждаме за червено, там се, е, за бъдещето там се появява червено. Става дума за намаляване на, като цяло на естествения капитал, от което страдаме и в Европа и на световно ниво. Като успех можем да посочим факта, че сега в Европа се потребява по-малко енергия, много сме увеличили ефективността на енергопотреблението, включително с производителността в е, индустрията 45% е там е, цифрата с 25% сме намалили емисиите, биоразнообразието и е, отслабването на естествения капитал, там вече е, нещата не са толкова положителни. Предпазването на здравето от е, рискова от околната среда. В зелено сме за качеството на водата, но градските системи и е, проблемите с транспортните системи, а и климатичните промени, химически рискове, там вече сме в червено или в жълто прогнозите за бъдеще, специално за климатични е, промени и съответно рискове за здравето и, и околната среда са в червено. Сега ви представям а, е, така наречената пи, клавиатура на пияното а, е, за подобренията. А, повечето от зелените клавиши са там, където имаме постижения спрямо ефективността. А, жълто и червено са а, загубите за естествен капитал. Прогнозите за 20, след 20 години не са чак толкова положителни, но има и добри елементи. Едното е, че не е непременно бъдещето трябва да е повторение на миналото, ако не продължим да действаме така, както до сега. И второ, ние можем да представиме проблемите пред политиците и те могат да вземат мерки. Това, което правите и вие, т.е. в бъдеще клавишите да се отсветят повече в зелено и жълто, отколкото в червено. И а, същото казвам и на голяма, на индустрията и на частния сектор, защото те също имат отговорност за решенията, които вземат и могат да погледнат на бъдещето по различен начин променящия се е, световен комплект, е, контекст. Е, първо има конкуренция за ресурси. Европа не може да се справя сама, защото ние нямаме огромни количества естествени и природни суровини има формулирани така и критични ресурси от е, европейските институции. Много малко от тях се намират в Европа. По-скоро са в Китай, Бразилия, Конго, Турция и други места. Така че ние трябва да бъдем е, ресурсово ефективни. После натиск е, от извън Европа се увеличава. Става дума и за качество на почвите, и на въздуха, и така нататък. А пък в края на кращата в, има си граници на възможностите на планетата и ние започваме да го разбираме все по-добре. Всичко това означава, че е, трябва да търсиме международни партньори за смягчаване на съответните проблеми. Това е ключово и може да се постигне само ако имаме добре дефинирани, е, разумни и е, амбициозни европейски цели. Като е, на системно ниво сложността и несигурността е много е, голяма, защото всички фактори, економически, социални и е, екологични, са взаимосвързани. Що, за да спечеля време, ще мина директно на този слайд, може би сте го виждали когато говорим за бъдещето на политиките и разликата между е, постепенен е, подход, постъпков е, подход и технологически иновации, тук в слайда това се вижда много добре. Ние сме, имаме голям успех в подобряване ефективността на двигателите с вътрешно горене. Водещи сме в Европа но, ако искаме да намаляваме е, въглеродните емисии, ни трябват повече нови технологии. Примерно една от тях са електрическите коли. Това вече е сериозна промяна в технологията, защото Разбира се, електричеството трябва да търсиме възможности то да идва от възобновяеми източници, защото ако караме колите по начина, по който го правиме сега, винаги сами и по, покрай европейските институции тук, няма да променим в основата, в системата проблемите с трафика. Но новите технологии също изискват суровини, така че трябва на системно ниво да получиме, да постигнем промяна промяна в мобилността, в градоустройството, комбинацията между работа и семейен живот и тогава вече да осмислим какво означава системата на мобилност. Колите естествено са основен елемент в нея, но е, ние трябва да започнем с оглеждане на цялата система, а не само в рамките на тази система да сменим двигателите с вътрешно горено. Господин председателя ми сочи часовника си. Подозирам, че това си има своето значение. И ако трябва да говорим за бъдеще, днешните инвестиции са за постигане на дългосрочни цели. И в такъв смисъл нуждата от инвестиции са огромни. И а, направения избор днес ще има последици в дългосрочен план т.е. инвестирането в системата на мобилност сега ще е системата, която ще е функционираща през 2050. Днешният ни избор ще определи по какъв начин ще постигнем целите за 2050 или няма да ги постигнем. Ние вече е, извършваме огромни инвестиции в е, ресурсите за економиката и тези ресурси трябва да бъдат насочвани. Дали е програмата Хоризонт 2020 или фонда за стратегически инвестиции, също има голямо значение откъде идват инвестициите. Според нас инвестициите в зелената економика също трябва да бъдат насочвани за намаляване на въглеродните емисии, за създаване на работни места в така наречената кръгова економика – в е, услуги за екосистемите, е, защото качеството на екосистемите са от е, изключително важно значение за постигане на добри решения, ако самата природа като такава не е достатъчно добра. Също човешкото здраве. Трябва да е ясно, че не разходените средства за здравната система могат да бъдат много големи смяна на данъчното облагане, извеждане на вредни е, за околната среда вещества. Данъчната е, система и реформата на данъчната система всъщност се използва в много малко страни е, достатъчно успешно. А, също има и субсидии, които по някакъв начин вредат на околната среда а, или са свързани с а, практики вредящи на, окол... на околната среда и те могат да се използват по-удачно. Постигането на визиите ни за 2050 година трябва да, се, да почива на това, което знаем за настоящата ситуация – трябва да имаме и ясно целенасочени действия и инвестиции в момента. За това и фонда за стратегически инвестиции, а и други е, фондове е, трябва да се използват ако, за инвестиции, ако искаме да постигнем целите си за 2050. И що се отнася до промяна на системата, тя трябва да бъде свързана и с създаване на възможност за е, добри работни места, като се е, спазват и ограниченията, които налага околната среда. Когато става дума, е, става дума не само за производство и за потребление, това са съображения, които са в основата на обществото. И там трябва да търсим промяна. Нашия доклад показва, че Европа от 4 десетилетия създава е, най-добрите политики за околната среда в света и дава съвсем немалко резултати за европейските граждани. Но ако искаме да влезем в едно нов етап на управление на околната среда, трябва да работим за ниско въглеродна кръгова економика, създаване на устойчивост в екосистемите и така ще донесем и нови възможности за Европа. Това не са заплахи, а възможности. И така основните е, логика на тази дейност, е, хората често ме питат, е, има ли смисъл да от 80 да да търсим 80 до 95% намаляване на парниковите газове, рационално ли е да караме компаниите да работят в посока кръгова економика, а не линейна и ние им казваме това е единствения начин, защото ако не променим посоката, няма да стъгнем там, където искаме. В момента моделите ли на потребление са неустойчиви и не е рационално да продължаваме по този начин. Рационално е да сменим посоката. Доклада, според мен, много добре показва защо посоката на седмата програма за действие за околната среда и останалите политики дават добра възможност да излезем от кризата и да бъдем по-добре подготвени за предизвикателствата на 21, а не на 20 век. Благодаря с представането. Давам веднага възможност за дебат. Да. Господин Фария. <clears throat> Значи- Благодаря, господин председател. Добре дошъл на господин Бруйнингс. Благодаря и на другите двама представители на Европейската агенция по околна среда. Благодаря ви за резултатите, които ни представихте днес, резултатите от отличната ви работа. Докладът, който ни представихте, показва, че в Европа вече сме постигнали нещо, но има и още какво да се направи. Има, например, едно важно законодателно предложение за качеството на въздуха, <clears throat> което обаче бе оттеглено от комисията. Кои елементи от този пакет ще бъдат преформулирани и ще почиват в бъдеще на по-амбициозни цели. Господин Белет, благодаря, господин председател. Действията в областта на климата и системата за търговия с емисии – Говорим за въвеждането на резерв за стабилност на пазара в рамките на тази система. Имам въпрос за енергоемките отрасли. Техните представители са загрижени във връзка с схемата за търговия с емисии. Понякога, когато говорят за изместването на източници на емисии, те малко преувеличават, но това е проблем. Как ще подходите към енергоемките отрасли, тяхната загриженост най-вече във връзка с преките разходи? Разходите за въглеродни емисии се предават на дружествата, прехвърлят на дружествата в сектора. И това е проблем, като се има предвид, че разходите за енергия тук в Европа са много по-високи от тези в Съединените щати. Господин Гроте. Благодаря, благодаря ви и за много подробните статистически данни. Днес след обед предстои с господин Катайнен да обсъдим потенциала за стимулирането на заетостта. Статистическите данни, които ни представихте за разкритите работни места, ясно показват, че секторите с потенциал в тази област са екологосъобразните отрасли и възобновяемите енергийни източници. В тази връзка ще трябва да се спрем върху кръговата економика. Може ли да ни цитирате статистически данни в тази област? Тук много оживено обсъждаме търговско-инвестиционното споразумение с Съединените щати. Обсъждаме евентуалния му потенциал. Наскоро наша делегация посети Съединените щати. Трябва да кажа, че американската страна застана на доста сдържана позиция във връзка с това споразумение. Мисля, че ако изобщо бъде сключено, то това ще бъде едва през периода 2016-2018 година. Но има ли възможности за разкриване на работни места, ако не приложим последователно принципа на кръговата економика? Какво е вашето мнение? Добър бе въпросът и на господин Белет. Той говори за изместването на източниците на въглеродни емисии. Когато се обсъжда тази тема, тя обикновенно се смесва с косвените разходи, които се предават на дружествата. Какво бихте ни посъветвали вие? Какви разпоредби за конкуренцията трябва да приемем, за да се справим с проблема косвени разходи? електромобилите. Няма нищо лошо в електромобилите. Но когато се захранват с електроенергия, произведена с въглища, то тогава е по-добре да използваме бензинови мотори. От това ще проистече по-малко замърсяване, според мен. Затова, когато говорим за мобилност, ще трябва да поговорим за източниците на енергия. Единствено, когато електромобилите се захранват с произведена екологосъобразно енергия, има и някакъв смисъл от тях. Изграждането на мрежи. Мисля, че не обръщаме достатъчно внимание на този въпрос трябва да се изградят не само интелигентни енергийни мрежи, но и интелигентни транспортни такива. Зададох немалко въпроси, но тук никога не ни се ограничава времето за изказване, за това и се възползваме от това. Господин Демесмекер. Благодаря, господин председател. Господин Бройнингс, добре е дошъл от името на групата на ЕКАРЕ. Също ще се изкажа на холандски. Миналата седмица Евростат публикува данни за управлението на отпадъците и преработването на отпадъци през 2013 година. От тези данни показват, че има големи разлики между държавите членки, че няма равнопоставеност. Какво смятате, че трябва да се направи, за да се подобри прилагането на законодателството ни за третирането на отпадъците? как можем по-добре да приложим принципа на иерархичното подреждане на методите за третиране на отпадъците. Аз съм докладчик в сянка по <clears throat> законодателния пакет за отпадъци. Обеден съм, че ако искаме да постигнем напредък в тази област, ще трябва да приложим общо европейския подход – комисията трябва да отправи силно послание, но в момента се съмняваме, меко казано, в това. Нека не забравяме и проблема с суровините в Европейския съюз. Какво трябва да направим, според мен? Не бива да допускаме да се влушава проблемът с суровините. Какво е вашето предложение за въвеждането в цяла Европа на принципа на кръговата економика? Господин Гербранди, благодаря ви за изложението. Наистина се радвам, че изслушахме едно изложение, основаващо се на факти. В това е силата на изготвения от вас доклад. Той не се основава на политически виждания, а на факти. Възоснова на тези факти очертавате и посоката, в която трябва да поемем през следващите години. Заключенията ви са доста песимистични. Цитирам. Съгласно извършения анализ, нито само екологичните политики, нито само подход основан на повишаване на производителността и ефективността ще допринесат за постигането на целите за периода до 2050 година. С други думи, каквото и да правим в момента, все още сме далеч от постигането на тези цели. В принципите, изложени от господин Юнкер, не се опоменава с нито една дума, изготвения от, ваш, от вас доклад. Има разминаване между европейските политики и предложенията, съдържащи се във вашия доклад. Въпросът ми е към нашия председател. Не би ли следвало да разговаряме не с господин Веле, а с господин Юнкер за доклада за състоянието на околната среда? В този доклад се посочват изключително важни проблеми. За това, според мен, трябва да го обсъдим и с председателя на комисията и то в пленарна зала. Господин Омърже. Euh, Благодаря, господин председател. Аз съм много удовлетворен от доклада на нашия гост и бих искал да споделя с него, че съм на негово мнение. Наистина, ако безпристрастният поглед към фактите понякога навежда на песимизъм, волята да се действа ни задължава да бъдем оптимисти. На всеки случай обаче у мен възниква един въпрос, едно, едно съмнение. Опасявам се, че цялата политика на обществото някак си пренебрегва проблемите е от хуманитарен, от културен характер. И аз бих искал да чуя дали хуманитарните дисциплини днес участват в този екологичен дебат. Тъй като околната среда, нейното качество – има особено отношение към самосъзнанието, към самочувствието на индивида и оттам нататък за неговото отношение към политиката, която съответните органи налагат. По-нататък вие споменахте така срок, хоризонт от 2050 година. По оценки на Организацията на Обединените нации, обаче към тази дата Европейският съюз ще е намалял по своята численост с близо 90 милиона. Така че не би ли трябвало в нашата политика да хвърлим поглед и по-далеч отвъд рамките на Съюз? И най-сетне въпроса за синята економика. Ние вече сме нанесли непоправими щети на сушата – не би ли трябвало най- сетне да направим необходимото, защото да не нанесем подобни непоправими щети на огромното океанско пространство. Благодаря. Госпожа Шет Перик. Благодаря за много полезното експозе, но аз бих искал да засегна някои въпроси, които бяха засегнати вчера от комисаря. Той, например, каза, че по Натура 2000 могат да бъдат е, реализирани до 200 милиона евро. Откъде са тези данни? Аз в работата си като холандски депутат в холандския парламент съм се занимавала с тези въпроси и се убеждавам, че усилията да се опази природната среда някакси пренебрегват интересите на човешкото благосъстояние. Край на краищата, като се съберат на куп всички мерки за опазване на околната среда, земеделските стопани остават без доход без подкрепа. И не изненадва, че политиката за опазването на природната и на околната среда в Холандия не се ползва с кой знае какво обществено одобрение, поради начина по който се провежда. Природата да, но хората са не по-малко важни. Става въпрос за земеделски стопани, които в продължение на поколения, на, на стотици години, са водили едно традиционно са имали едно традиционно препитание, от което сега биват лишавани. Госпожа Готеланд. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Браник, за отличния доклад. Много поучителен, много интересен. И той поражда някои въпроси. Впрочем, аз е, е, с голям интерес бих е, се занимала по-подробно с вашия доклад, а ни го предоставите, ако не го изпратите. И казвате, че от 2008 година така, зеления сектор процъфтява. Бихте ли дали някои примери за този разцвет на екологичната промишленост? След това вие споменахте енергетиката, териториалното устройство. Казахте пет направления, които имат отношение. Не споменахте всички. Бихте ли могли да ги изброите? По-нататък, е, един по-общ въпрос. Вие излизате с такъв доклад веднъж на 5 години и в някои отношения той изненадва, ако последния доклад бъде съпоставен с доклада от преди 5 години. И не смятате ли, че в някои направления би могло да се пристъпи към по-висока степен на регламентация? И най-сетне е, въпроса за изчезването на пчелите – в Европа в резултат от въздействието на един коктейл от, от продукти, от химикали, в това число никотиноидите, в резултат от чието използване населението, популацията на пчелите в Европа катастрофално намалява. Какво е вашето отношение към този въпрос, господин Шлек? има думата. Благодаря. Господин председател, докладът е отличен. Наистина поздравявам ви за него. Не знам дали такова е било намерението ви, но във всеки случай е, е, ви препоръчвам да изпратите този доклад на всички правителства, на всички <clears throat> държавни и правителствени ръководители, е, за да го имат предвид при изработването на националната политика. Имам три въпроса. В Европейския парламент ни занимаваме с е, проблеми от два порядъка. Първо, как да убедим Европейската комисия тя да действа така както вие препоръчахте пред нас. Да се мисли за утрешния ден, за съответно кръговата економика, екологосъобразната заетост. И на второ място за нас е на лице проблема за въвличането на общественото мнение на гражданите в е, този процес. На вашата страница в интернет има две много полезни приложения. Едното е за измерване на шумовото замърсяване. Много е важно е, тези приложения да бъдат разпространени максимално широко. Е, така че гражданите да се включат в една широка обществена кампания за събирането на данни за състоянието на околната среда, чрез мобилните си телефони и така нататък. След това за зелената економика казвате вие, тя процъфтява обаче, ако вземем фактора атмосферен въздух и неговото замърсяване, не е ли вярно, че в редица държави членки трудно се събират данни и всъщност не се събират данни за замърсяването на въздух? Как мислите вие, възможно ли е при това положение да се води осведомена политика? И най-сетне въпроса за младежите и за повишаване на тяхното екологично съзнание. Благодаря на директора на Агенцията за околната среда за отличния доклад. 2015 година на почвите един изключително, едно изключително природно благо, което е и невъзобновяемо. Има данни за сериозно замърсяване на почвата, за загубата на органично съдържание, за е, нарушаване на нейната водопропускливост – и са необходими координирани усилия, за да подобрим качеството на нашите почви. Европейския съюз обаче няма стратегия за това. Независимо, че почвите са от съществено значение за нашето бъдеще. Предложение на комисията от 2006 година е блокирано от мнозинството на държавите членки, но не смятате ли, че предвид най-новите доклади, данни, следва да се пристъпи към метода на засиленото сътрудничество, за да се преодолее е, блокиращото мнозинство. Е, по-нататък въпрос за мобилността. Съгласен съм с казаното от господин Гроте. Ако новия альтернативен транспорт, който не замърсява пряко с въглеродни газове, разчита, например, на електроенергия, която се произвежда с изкопаеми горива, то едва ли екологичният ефект би бил кой знае колко добър. Тук наистина става въпрос за смяна на модела на економическо поведение. Благодаря. Госпожа Гростет има думата. Благодаря, господин председател. Наистина документът е много интересен и ще ни бъде полезен на всички. Ам... Отнасям се с разбиране за този проект до към 2050 година да се осигурят така, добри условия на живот на нашата планета. Разбира се, това не би следвало да остане само просто лозунг. Все пак имаме рамкова програма за научни изследвания и прочие. И разбира се, економиката има своето решаващо значение, не само науката, за опазването на околната среда. И тук бих искал да повдигна въпроса за финансирането. Без финансиране е, нищо не може да се направи в економическата сфера. Знаем какво е състоянието на, на общностите, на, на местните, на, на областните и централните. Аз е, съм сигурна, че през едните десетилетия технологиите ще напреднат още повече. И е, проблемът за замърсяването, което се дължи на автомобилния транспорт, не е сериозен проблем. Наистина, е, технологиите ще го решат с течение на времето. Но проблемът за нисковъглеродната економика е проблем за промишлеността за отоплението, е, за териториалното устройство. Това са всъщност е, проблемите, които могат да бъдат решени с привличането на необходимите финансови средства, на капиталовложения. И тук не можем да не споменем Европейския фонд за стратегически инвестиции. Бих искала да чуя вие как гледате на тези неща. Господин Балас, съвсем кратко е, тук бих искал да се спра на това противоречие между индустриалното бъдеще на Европа и опазването на околната среда, е, което се смята за спирачка. И начина да бъдат примирени тези две начала е да се пристъпи към кръгова економика. Което означава един продукт да има няколко полезни срока на ползване, като преминава през вторичната преработка и това от своя страна ще доведе до създаване на околни на, на, на, на, на работни места и а, економически напредък а, в е, изостанали економически райони. Знам, че господин Тимърман се е ангажирал е, да, да работи в това отношение, т.е. комисията да излезе с ново предложение за отпадъците, за така наречения екодизайн. Вие, разбира се, нямате решаващата дума, но Бихте ли ни осведомили за своето мнение по тези въпроси? Аз ви уверявам, че парламентът от своя страна ще направи необходимото действията, делата да се превърнат в действия. Така че опазването на околната среда да не е, да не изключва економическото развитие и обратното. Благодаря, господин председател. Благодаря и за изложението. Докладът вече е публикуван, така че можахме да се запознаем с него. Една от най-интересните констатации в него е, че голяма част от ресурсите от природните богатства са извън територията на Европейския съюз. От това проистича въпросът каква стратегия за природните богатства, за ресурсите да се изработи. По време на миналия мандат изготвихме доклад за редкоземните елементи. По-голямата част от залежите на такива елементи се намират извън Европейския съюз. Разбира се, нямаме широки правомощия за вземането на решения по отношение на ресурсите. Но какво смятате за възможността за проучване на залежи в Арктика? Някои трети страни вече са предприели действия в тази област. Цикълът на полезен живот на продуктите. Това е друга интересна тема. Ние категорично заставаме зад принципа на кръговата економика. Знаем същевременно, че цикълът на полезен живот на немалко продукти бе значително съкратен. Понякога има много разходите за подмяната на части на домакински електроуреди, например, са много високи, така че не си заслужава те да се поправят. Повече си заслужава да бъдат заменени с нови. Въпросът е дали не може по някакъв начин да се удължи цикълът им на полезен живот. Да вземем за пример марката Electrolux. Това са електроуреди, произвеждани в Швеция. В миналото те бяха символ за високо качество. Цикълът на полезен живот на продуктите, принципа на кръговата економика. Какво е вашето виждане по тези въпроси? Още един въпрос. Водят се преговори за сключването на споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и САЩ. Има големи разлики между моделите на производство, търговия и потребление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 Спирате се и върху въпроси, свързани с заетостта, не само в градските, но и в селските райони. Има ли някакви рискове в тази област, според вас? Uh, put... Много жив интерес, очевидно, провокира изказването на генералния директор. Много въпроси. Е, интересни въпроси бяха зададени. А сега бих искал да дам думата на един от двамата професори, наши представители в управителния съвет. Кой от вас би желал да се изкаже? Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за проявеното доверие, за това, че подновихте мандата ни да ви представляваме в съвета и бюрото на Европейската агенция за околната среда. Аз съм особено се радвам, че имам възможността да бъда тук преди много интересната дискусия, която бе поведена. Бих искал да кажа няколко неща, свързани с нашата роля за този доклад. Аз мятам, господин председател, че този доклад по най-красноречив начин отговаря на, на очакванията, на духа на Европейския парламент, доколкото подхожда към днешните екологични предизвикателства, натрупалите се проблеми и въздействия по един по-системен, основан на фактите начин, с насоченост към някои от най-важните фундаментални фактори за нарушаването на околната среда, в това число производството, потреблението, стереотипите на производство и потребление на извличане на природни блага. Ние винаги сме настоявали за търсене на най-надежните данни, за прецизен анализ, е, за обосновка на политическите решения. Трябва да кажем, че ние, ако сме отстоявали от ваше име именно това, то този подход не винаги се е ползвал с предпочитанието на други членове на съвета, които доста скептично се отнасят към анализа на политиката или е, оценката на това как една политика се провежда възоснова на, на събраната информация. Освен това, би следвало наистина агенцията да хвърли поглед и отвъд границите на Европейския съюз, обезпечавайки неговите лидерски позиции в придвижването на глобалната стратегия за устойчиво развитие и растеж. И днешната дискусия е определено навежда на извода, че агенцията и в това отношение се движи в правилната посока. Това се потвърждава от е, доклада за тази година, за 2015 година. Повечето от предизвикателствата не биха могли да бъдат преодолявани и изолирани едно от друго. Докладът е новаторски и що се отнася до прозрачността, до достъпността на данните. Фактически всеки потребител на доклада има достъп до първичната информация, възоснова на която би могъл да оцени и дори да атакува изводите, до които достига агенцията в доклада си. И това също, мисля, отговаря на очакванията на парламента. И най-сетне не ще и дума, господин председател, че ефикасните решения, основаващи се на, е, на системен интегриран подход, именно дават възможност за дългосрочна непротиворечива политика, която се ползва с широка подкрепа. И именно тук, в това отношение, вашата комисия и парламентът като цяло има да играе решаваща роля в взаимодействие с другите институции за постигането на приемственост и тържество на здравия разум в политическия процес. И ние определено оставаме с впечатлението, че прагматичният подход, който понякога навежда на песимизъм, наистина, във всеки случай обезпечава най-оптимистичното провеждане на една разумна политика. Благодаря. Желаете думата ли? Perhaps a short word of addition also on my side. Many thanks uh, to the European Environmental Agency. Благодаря. Благодаря и на Европейската агенция за околна среда. Изключителен опит е, имах възможност да придобия е, за миналите три години и съм благодарен, че ще работя още три години с тях. Една от основните части черти е колко добре те реагират на всички наши коментари в е, процеса на обсъждане на многогодишните програми и по работата за Европейския доклад за състоянието на околната среда. Е, установявам, че те са взели предвид голяма част от нашите коментари. И тук имаше отзвук именно и на тях. Винаги сме говорили колко важно е да се издигат на в пръв план въпросите за енергийна ефективност, за кръгова економика. И това, което чух е именно слагането на нов акцент в доклада. Много съм благодарен за това. Също така благодарности за факта, че сте отчели нашите коментари. Много, много добро, силно открито сътрудничество имаме с тях и за, за което им благодарим. Председателят, благодаря. Сега давам отново думата на генералния директор господин Бройнингс. Имайте предвид, че трябва така да свършим за около 12 минути. Ще се опитам да отговоря на всички 94 въпроса, които ми бяха зададени за 12 минути. Благодаря за положителните коментари и информация. И мога да отчертая два основни две основни теми. Първо, прозрачността и проследяемостта на всички данни в доклада. Аз говорих за основните ни послания по отношение на политиките, но те се базират на всички е, данни от е, мониторинга, извършен в Европа. По всяка тема можете да отидете и да намерите данните, основни данни. Така че проследяемостта, прозрачността за нас са ключови. В такъв смисъл сме водещи в света. Не мисля, че има друг регион, където 39 страни са готови да споделят толкова основни данни. Второ. И действително искам отново да кажа, че е, доклада е създаден на базата на данни от нашата мрежа. Ние получихме над 1500 коментара. Много работа беше да ги отчетем, но по този начин нашата работа добива и своята легитимност. Предложихте да представиме доклада на държавните ръководители и правителствени ръководители. Да, мога да кажа, че ние много сериозно работим във всяка отделна страна 25 страни поискаха да представим доклада им на място и ние ще направим това, включително с представяне на конкретните казуси и тенденции за дадената страна. Тоест, слагаме голям акцент върху този аспект на нашата работа. Доста въпроси бяха зададени за изпълнението. В целия дебат по въпроса трябват ли ни нови политики, допълнителни политики или да се съсредоточаваме върху изпълнението, еднозначен отговор няма. За много неща може да се каже, че има законодателство и може да се продължи да се работи над до 2015 постигнахме много по примерно директивата за водите и други. А, някои въпроси, където се постави е, темата за конкурентоспособността е, на Европа на световно ниво и, е, и законодателството ни. Нека да коментирам няколко неща. Първо, е, така, тезата, че е, дружествата ще се изнесат е, там, където е най-малко стриктно екологичното законодателство, мога да кажа, че практически няма данни, които да показват това. Когато дружествата се изнасят, те се изнасят заради разходите за труд и социални осигуровки или за да получат дял на пазара а за някой също цената на енергията е определяща. В никакъв случай нямаме данни, че а, фактор е законодателството, свързано с околната среда. Повечето от а, дружествата, които работят в тази област, имат собствени правила, които прилагат и законодателството не им налага допълнителни разходи. После – е, цената на енергията. Не става дума за цената на суровината енергия, а за това колко от е, окончателната цена се формира е, благодарение на разходите за енергия. И в такъв смисъл нашата економика е много енергийно ефективна и когато се сравняваме с Китай, например, ние трябва да се сравняваме на база продуктивност е, спрямо ползвана енергия. Е, економиката на щатите е двойно по-енергоемка спрямо произведени на си продукция е, спрямо нашата в Европа. Тоест ние се справяме добре по отношение на ефективно, енергоефективността. Зелената економика и създадени работни места. Изключително важно е, когато се появи пакета за кръговата економика или пакета за зелената економика, да се сложи акцент върху ефективност използване на суровините. Същото се отнася и за пакета за управление на отпадъците. Задават ни въпроса как се отнасяме към иерархията на отпадъците в края на краищата ние трябва да говорим и е за въпросите е, на дизайна, но и качеството, как е, се определя понятието устарялост, е, по отношение на дизайна, факта, че вече след няколко години няма резервни части за ремонт. Всички тези теми са изключително важни, когато а, е, говорим за а, е, превръщането на економиката в а, кръгова. Също говорихте за важността на бизнес моделите. Примерно, в химическата индустрия има много иновации, даже по начина по който се борави с суровините, не само бизнес моделите. За отпадъците също се спомена. Има много големи разлики между страните членки. И Европа се опитва на две нива да се справи с този проблем – първо така работа в е, времето, т.е. да се даде на някои страни повече време да се справят с проблема, а също и различни нива на определяне на целите, включително и различни политики. И смятам, че контекста на всяка отделна страна трябва да се отчита, но цялата, е, общата цел е да се движим в е, крайната посока – т.е. да се прави един баланс между европейските цели и така всички овце да бъдат вкарани в общото стадо, за да се движат в една посока. Целта на политиките за околната среда е именно да приобщи всички. А що се отнася до социалните науки и ролята на ценностите, на навиците, на потреблението, мога да кажа за очудване на мнозина, в един момент аз, аз всъщност се занимавам и съм учил социални науки и имаше голяма изненада, че аз мога да се занимавам с подобни е, теми. Политическото, економическото измерение в е, доклада се подсилва и от социалното измерение. Ние оценяваме и бизнес моделите, и навиците на потребление, е, както и ролята на информацията в медиите за промяна на навиците. Занимаваме се и с такива неща. Що се отнася до синята, т.е. економиката свързана с моретата, тук въжат същите съображения, както и за зелената економика. Ако няма силна, добре, устойчива морска среда, не може да се развива и устойчива економика на базата на нея. Там имаме сериозни непопълнени празнини в знанията за тази среда. Натура 2000 и ролята на социалните и економически измерения, околната среда, фермерите, ролята на хората за земеделското развитие и създаването на работни места. Коментираха се тези въпроси тук. Ние в няколко доклада вече пледираме да се интегрират политиките за целите за климата и околната среда. И според мен празните места остават именно в областта на ОСП, на социалните измерения и директивата за Натура 2000 и други се ориентират в друга политика. И според мен трябва да се търси интегриране на политиката, за да могат да се съчетават и ползите от всички, от всички отделни политики ще е, излезем с е, нов доклад за земеделието и природата скоро и ще направим и тези коментари там. Разбира се, трябва да има баланс, не трябва да се отказваме от е, усилията ни да подобрим статуса на природния капитал. Почвите. Ние не се занимаваме с приемане на политики, т.е. не съм аз този, който трябва да каже, че има нужда от директива за почвите. Но от доклада става ясно, че почвите е, са основен елемент от екосистемите. И то доста подценен елемент е, в тези екосистеми. Те имат основен е, момент и в цикъла на водите, и в цикъла е, на оборот на въглерода, така че качеството на екосистемите се определя и от качеството на почвите, но не сме ние тези, които ще сложим акцент върху това конкурентоспособността на зелената економика и конкретните примери откъде идва тя, енергийната ефективност, много от нашите компании водят в света възобновяеми енергия, също и в сектора на химикалите. Там има много подобрения по отношение на енергоефективността, биобазирана химическа промишленост, а пък и градския транспорт има много иновации за по отношение на рециклираемост на продуктите. Много, много примери има за конкурентоспособност. Ангажираността на е, гражданите. Има различни схеми, е, които бяха упоменати тук. Е, Изключително важно е гражданите да бъдат ангажирани, когато ще се изгражда в основата си е, екологични политики. Аз лично не съм е, човек, който се оплаква, е, става дума за ресурсите. Ние се опитваме да се справим с е, бюджетните ограничения, е, губим от персонала всяка година и, и разполагаме и с изключително ограничени средства. Какво правим в такъв смисъл? Ние сме партньор и един от създателите на мрежа Граждани за наука в Европа за това как да се използва данни и как да се използват тези данни, които са напълно е, достъпни и безплатни. Но определено имаме проблеми с финансирането. Финансирането като цяло, това е последното, което ще коментирам. Съществуват много публични средства, отправени към економиката, но въпросът е каква е общата насока, макроекономическа, макрообществена, която даваме на тези средства. Стратегическите инвестиции, там три от петте условия за използване на парите са ресурсова ефективност, подобряване на природния капитал – намаляване на въглеродните емисии и иновации, т.е. съображенията съществуват. Работихме много по данъчните системи, за промяната на данъчното облаждане също в рамките на европейския е, семестър, вредните вещества също. Е, тоест ние е, се опитваме, тоест средствата трябва да получат насоченост посредством политики. Що се отнася до ресурси извън Европа и суровини, е, примерно в Арктика, сега работиме по доклад за Арктика в подкрепа на Европейската стратегия за този регион, като е, тази част от света е изключително е, чувствителна, не само от политическа гледна точка, но и от екологична такава няма много регулиращи норми за това, което се случва там. И ако говорим за бюджет от въглерода, т.е. къде е, е, е горната граница на планетата, в момента потребяваме много повече, отколкото е редно, ако искаме да останем в рамките на 2 градуса повишаване на температурата. Тоест има нужда от много повече регулация. Търговските преговори последно много малка роля или по-скоро нямаме роля да участваме в този дебат, нямаме и ресурси и не сме ангажирани в него за момент. В доклада това, което сме направили е да огледаме баланса между вноса и износа и изнасянето навън на нашия отпечатък. Това се дължи, разбира се, на регламентирането на търговските ни споразумения за енергия, за земепотребление и други е, подобни. Малко преразходих времето си, извинявам се, ако са останали въпроси, по които не съм говорил в подробности. Е, съжалявам, е, но заповядайте, свържете се с нас. Ние обикновенно се стараем да отговорим възможно най-скоро. Председателят, благодаря. Сега пристъпваме незабавно към следващата точка, защото много малко време ни остава. Това е становището, което трябва да изготвим проекто е, становище за медицински фуражи. И давам думата веднага на докладчикът по становището. Господин Лиц, заповядайте. Я, филин данка, Herr Vorsitzender, für ähm, Господин председател, благодаря ви за възможността да ви представя становището си по регламента за медикаментозните фуражи. Този регламент е част от цялостен законодателен пакет за ветеринарните лекарствени продукти, изготвен от Европейската комисия. От една страна по темата работи госпожа Гростет. Тя работи по темата за медицин, ветеринарните лекарствени продукти. Другата тема по този пакет са медикаментозните фуражи. Водеща комисия там е комисията по селско стопанство. Ние следва да излезем с становище. Третият елемент от пакета е предложение за създаването на Европейска агенция за ветеринарните лекарствени продукти. Аз отговарям за становището на Комисията по околна среда по регламента за медикаментозните фуражи качеството ми на такъв, за мен е много важно да постигнем споразумение помежду си, да съгласуваме работата си, за да се постигне и последователност в приятите законодателни актове. Тази последователност е важна с оглед гарантирането на правна сигурност за засегнатите страни. За това е важно да бъдат съгласувани определенията на медикаментозни фуражи и на ветеринарни лекарствени продукти. Трябва да има ясно определение за антимикробната резистентност, както и за различните видове лечение. Същинското лечение, профилактиката и други. Ще трябва да се спре много подробно върху тези отделни методи на лечение. Там, където има явни пресечни точки между отделните текстове, ще трябва да съгласуваме и графика си на работа. Приветствам предложението на комисията, категорично заставам зад него. Важно е, що се отнася до ветеринарните лекарствени продукти и медикаментозните фуражи, да се постигне хармонизиране и то на високо равнище. Според мен, избраният законодателен акт, а именно регламент, е подходящ инструмент – този инструмент ще замени директивата от 1990 година. Текстът ще доведе до повишаването на стандартите в областта на благосъстоянието на животните, ще допринесе като цяло за здравето на животните и на хората, както и за тяхното благосъстояние. Има много ясна, силна връзка между здравето и благосъстоянието на животните и на хората. Какво представляват медикаментозните фуражи? Това са фуражи, в които се съдържат активни вещества от лекарства, много често от антибиотици. Не става дума за добавянето на лекарствени продукти към фуражите или към водата. Лекарствените продукти се прилагат за лечението на големи популации от селско-стопански животни, например пилета и други. Регламентът следва да е приложим и към домашни любимци. Кои са основните елементи на текста по същество? Урежда се въпросът за това, кой е оправомощен да добавя лекарствени средства към фуражите. Следва ли това да са най-вече селскостопанските производители? Предвиждат се и гранични стойности за неизбежния пренос, както и така наречения карентен период. Трябва да се прави разлика между антимикробните продукти и други лекарствени продукти. Какви са целите на предложението за регламент? Една от основните му цели е справянето с все по-обострещия се проблем с антимикробната резистентност. Не бива обаче да допускаме грешката да се съсредоточаваме единствено върху тази тема, колкото и важна да е тя. Трябва да наблегнем и върху конкурентоспособността и новаторството, както и върху въпроса за наличността на медикаментозни фуражи в Европейския съюз. Предлагам да поставим ударението върху четири области. В тези области бих искал да има промени в предложението на комисията. Първо, необходимо е да има ясни определения на активните вещества в антимикробните продукти, както и на различните форми на лечение. По тези теми опитах тясно да координирам работата си с тази и на останалите докладчици, така че да има съгласуваност между определенията в отделните текстове. Забрана върху употребата за профилактични цели на медикаментозни фуражи. По този въпрос още веднъж изяснявам, че от 2006 година в Европейския съюз е забранена употребата на медикаментозни фуражи за ускоряването на растежа на животните. Днес съм и редица изменения за предвиждането на по-активна роля на ветеринарите. Те трябва да носят основната отговорност Предписването на медикаментозни фуражи следва да се прави единствено след обстоен преглед. Възниква и въпросът за това, в рамките на какъв срок трябва да може да се произвеждат медикаментозни фуражи. Срокът предложен от комисията е 14 дни, аз предлагам 7 дни тъй като като цяло не е необходимо да се употребяват антибиотици за повече от 7 дни. Неизбежният пренос, мисля, че трябва да се предвидят реалистични гранични стойности, като се отчетат напълно технологичните възможности. Европейският орган за безопасност на храните трябва да разгледа както конкретните гранични стойности, така и неспецифичните, като се основе на резултати от научни изследвания. Това бе всичко от моя страна. С удоволствие ще работя заедно с докладчиците в Сянка. Очаквам вашите изменения до 24 април. Съгласно настоящия график, гласуването по доклада ще се проведе на 17 юни. Благодаря. Сега давам думата на докладчиците в сянка, господин Зани. Благодаря, господин председател. Нека изтъкна, че говорим за ново законодателно предложение, за предложение за приемането на регламент. предложението за регламент и измененията си съвпадат в частта за здравето на животните и хората. По въпроса за предписването на медикаментозни фуражи, то следва да е едва след преглед и поставена диагноза. Необходими са и някои промени в предложението на комисията. Колегата Линс, според мен, е изготвил изключително добро становище. Сигурен съм, че ще постигнем компромис по редица въпроси. Вече бе постигнат такъв на първото ни заседание на докладчиците в Сянка. Нека изтъкна четири момента – медикаментозните фуражи са една от добри, важните възможности за даването на лекарствени продукти на животните. Трябва да се наблегне също така и на въпроса за гарантирането на здравето на животните и на хората. Няма никакво съмнение и за ролята на ветеринарните лекари. Четвъртият момент. Редица въпроси са уредени вече в регламента за ветеринарните лекарствени продукти, така че трябва да се избегне дублиране. Настоящото предложение трябва да е източник на стимул за научно-изследователската и развойната дейност в областта на медикаментозните фуражи. С удоволствие ще участвам в разискванията. Благодаря. Благодаря ви. От името на ЕКАРЕ господин Никълсън. Благодаря, господин председател. Една от най-ефективните възможности за даването на лекарствени продукти на животните са медикаментозните фуражи. Те са от особено голямо значение за селските стопани в борбата срещу заболяванията сред животните. Действащата в тази област директива вече е на 25 години. Затова и спешно се нуждаем от нов законодателен акт, за да отчетем технологичните промени и да гарантираме правна сигурност за засегнатите страни. Благодаря на докладчика за извършената до момента работа. Съгласен съм с редица изменения, предложени от него, в това число за включването на отглежданите не за производството на храни животни. Съгласен съм и с това, че трябва да се направи нещо по граничните стойности за неизбежния пренос, така както са предложени от комисията в член 7. Предвиждането на ясни такива стойности може да е добро с оглед на правната сигурност, но прагът от 1% за активните вещества в антимикробни продукти, според мен не е подходящата стойност. Ако искаме да постигнем този прак, то поне ще трябва да е необходим по-дълъг преходен период. В противен случай ще навредим на отрасъла. Има и някои елементи в становището на докладчика, с които не съм съгласен. Член 14, например, може да доведе до нежелани последици. В Обединеното кралство, откъдето съм и аз, има и други квалифицирани лица, освен ветеринарните лекари, които могат да предписват лекарствени продукти. Мисля, че ако единствено ветеринарните лекари ще могат да предписват медикаментозни фуражи, то няма да има възможности за други квалифицирани лица да се включат. Изменение 17 за предотвратяването Миналата седмица бе заявено, че с широка подкрепа се ползва забраната на превентивното ползване. Аз не съм сред онези, които застават за тази инициатива. Трябва да се забрани ползването на медикаментозни фуражи за стимулиране на растежа. Но предложеното в изменение 7 е прекалено ограничително. понякога превенцията е по-добра от лечението. Не бива да забравяме за това. За производството на медикаментозни фуражи са необходими до няколко дни. Ако забраним превентивната употреба, то тогава понякога вече може да е прекалено късно за даването на медикаментозни фуражи. С изключение на тези мои критики, според мен докладчикът е свършил много добра работа. С удоволствие ще си сътруднича с него, за да намерим решение на все още нерешените проблеми. А от името на зелените? insgesamt sehr kritisch bewerte, weil ich glaube, es fehlt ein Ansatz. Аз много критично се отнасям към този регламент. Той според мен няма да постигне желания ефект за намаляване на употребата на антибиотици, на медикаменти в е, животинските фуражи. За съжаление, е, комисията не подхожда особено логично в усилията си да постигне тази заявена цел. Не мога да подкрепя и онова, което предлага докладчикът уж за подобряване на текст. Нали, когато се говори за профилактика, все пак трябва да бъдат приведени данни в подкрепа на такива твърдения. След това метафилактиката също. Легалното определение на това понятие следва да бъде стеснено. Ако фуражите се използват като средство за прилагане на медикамента, това не може да става без ограничения без някакъв начин да бъдат разделени животните, в зависимост от прилагания медикамент. Разбира се, ветеринарните лекари трябва да играят по-голяма роля биха могли да се възползват дори от положението си, за да пласират ветеринарни медикаменти, но сегашните е, пределни стойности са твърде високи, според мен, по-нататък. на лице е риск от е, замърсяване и зараза от едно животновъдно стопанство към друго. Сроковете също пораждат възражение. Да речем, че с една седмица бихме се примирили, Докладчикът ни води в някаква правилна посока, но за нас, зелените, проблемът е генерален. Погрешен е подходът. Инак, можем да подкрепим казаното от доклад. Grazie Presidente. Бе, но и да, на прима Благодаря, господин председател. След първо четене ние приветстваме този проекторегламент. Особено в частта му за човешкото здраве. Надяваме се по този начин да можем да прокараме някои от съображенията, изложени в доклада по собствена инициатива, който приехме за антимикробната резистентност. Трябва да се <clears throat> избягва груповата терапия или груповия подход, както в хуманитарната, хуманната, извинете, така и в ветеринарната медицина. И общо взето би трябвало да се въведе забрана на лечебните фуражи. Е, на безогледното прилагане на антибиотици най-вече. Като стимулатори на растежа, да, тази употреба може да остане, но пък контрола трябва да бъде затегнат. И във всеки случай трябва да се избягва профилактичната употреба на антибиотици като компенсиращ фактор за лошите санитарни условия, при които биват отглеждани животните. Необходимо е да се въведе е, рецептурен е, режим, както на медикаментите, така и на лечебните фуражи. И поначало такива фуражи не би трябвало да се е, разпространяват е, по никакъв друг начин, освен по спецификация на официален производител. Съгласни сме с докладчика, че е, при предписването на антибиотици следва да се възприеме срок от една седмица и да се ограничи броя на ползване на една и съща рецепта. Благодаря. Остават ни 10 на минути. Междувременно петима все още желаят да се изкажат. Трябва да дадем възможности на представителя на комисията да се изкаже, така че не повече от минута и половина не изказваш се. Госпожа Гростет, заповядайте. Благодаря. Поздравявам колегата за отличната работа. Регламентът е тясно свързан с регламента за ветеринарните медикаменти и работехме в много добро взаимодействие с докладчика. Е, текстът ще хармонизира условията на пазарна реализация на е, е, лечебните фуражи за гарантиране на човешкото здраве, на, на животинското здраве. Основният текст и в двата, основният въпрос и в двата текста е за антимикробната резистентност. Това е потенциален бич за общественото здраве. Докладчикът предлага по-добре легални определения е, е, на понятия като профилактика, метафилактика и така нататък. Е, предлага се също така забрана на профилактичната употреба на антибиотиците в лечебните поражи. Всичко това изцяло подкрепям и аз всъщност ще го включа в доклада, който самата аз водя, посветен на ветеринарните медикаменти. Наистина, необходимо е по-нататък е, ролята на ветеринарния медик е, да, да бъде засилена е, по, по цялата верига, така се каже, от преглед, предписване на лечението и неговото прилагане. Това е. В отдаденото ми време толкова мога да кажа. Благодаря, госпожа Готеланти, има думата. Благодаря, господин председател. Първо, всяка година 25 000 души в Европейския съюз е, умират в резултат от антибиотичната резистентност. Ето за това става дума днес. Как да се предпазим от това явление, а альтернативни решения има. Аз смятам, че е, лечебните е, фуражи не са единственото решение. Фактически виждаме в каква степен е необходимо дори да се ограничи прилагането на лечебните фуражи. Има други структурни проблеми, като например пренаселеността на е, свиневъдните комплекси, начина на отглеждане поначало на животните, по линия на който могат да бъдат решени редица проблеми за животинското здраве и оттам за употребата на медикаменти. Следващият оратор. Миналата седмица в Холандия на една среща ни казаха, че още днес е възможно намаляване на употребата на антибиотици с 60%. Като разбира се, при това не се поставя под въпрос опазването на животинското здраве, както и на, и на общественото здраве като цяло. Значи тук трябва, тук трябва да се търси едно равновесие – Аз също съм за борба с антибиотичната резистентност, като обаче се отчита, се взема предвид животновъдната практика, реалността. И в тази връзка два въпроса. За антикоксидиозата и на второ място, кои са предимствата и недостатъците които излагате в преамбюла. Тоест, анализирали сте относителните достоинства на единия и другия метод. Госпожа Мюлер. Благодаря, господин председател. Благодарим и на докладчика. Радваме се, че ще бъдат прияти регламенти така че да се уеднакви положението в отделните държави членки. Но има проблеми с определенията как да определим ветеринарен лекарствен продукт и неговите активни съставки в фуражите. Всички искаме да намалим нивото на антимикробна резистентност. Това е и желанието на сълскостопанските производители. Мисля, че за целта трябва да се променят начините на отглеждане. Има и някои изключително спорни въпроси във връзка с този текст. Как ще се осъществява, например, контролът? задължително ли е всички активни вещества на ветеринарни лекарствени продукти, които се добавят към фуражите, да бъдат обект на процедура за сертифициране? И ако отговорът е да, как ще се упражнява контрол по места? Мога да ви кажа, например, че в Бавария за цялата територия на провинцията има само деветима инспектори по медикаментозните фуражи. А ако ще се изисква сертифициране за всички селскостопански производители, то ще има проблем в общоевропейски мащаб. Госпожа Пилара Юзо. Е, Благодаря, господин председател. Поздравления за докладчика, а и за комисията. Как краща първоисточникът също е добър. нещата, както се каза, наистина се свързват с действащия регламент за ветеринарните медикаменти. И тук в трето изменение се казва, че не бива да се допуска профилактичната употреба, докато в регламента обаче това очевидно се допуска, макар и да предстои промяна Значи има известно противоречие между двата текста. Ако ще се забранява на едното място, трябва да се забрани на другото. Eh, Това пето изменение за приложното поле. Предложението на комисията е далеч по-ясно, опасявам се, от изменението, което предлага докладчика. След това, по определенията на терапевтична, профилактична употреба, тези 8, 9, 10, 11 изменения на определенията, които, които се предлагат, е, според мен те са по-скоро пригодни за другия регламент. По-нататък, що се отнася до срока, чакайте, не регламентът, ветеринарният лекар трябва да определи е, колко дълго да се прилага един медикамент. И освен това, е, дали ще се приложи вакцина е, или ще се приложи антибиотика, накрая ще зависи от възможностите на ветеринарната практика на място. Комисията. Благодаря, е, господин председател, благодаря на докладчика на комисията за внесения документ. Е, Истина, ние е, бяхме много заинтересовани. Прочита на, на документа и сме удовлетворени от първите отзиви, доколкото сме да смятаме, че се възприема от, от вашата комисия възприятие и от нас първоначално подход. Тук става въпрос за регламентиране на употребата е, на медикаменти в фуражите. във връзка с антимикробната резистентност. И аз мятам, че общата ни цел е повече от ясна и е, следователно не, не, не е уместно да се отклоняваме от определеното приложено поле. Имайки предвид, както прочим вече казах и пред Комисията по селското стопанство, е, е, че тук става въпрос и за хуманото, отношение към животните и за животинското здраве и най-вече за общественото здраве, за здравето на човек. Не бива да забравяме от друга страна и економическите интереси, е, които са в основата на целия животновъден отрасъл. Подходът е добър и ние ще откликнем. Готови сме да откликнем на вашите предложения. Само накратко бих искал да се спра на въпроса, на различните въпроси, впрочем, които бяха зададени. Повтарям, ние не възразяваме срещу едно разширяване. Например, на е, така как се предлага на употребата на лечебните фуражи и на индикациите. Впрочем, не само за е, така да се каже, хранителното животновътство, а и за е, домашни любимци и прочее. И доколкото става въпрос, край краща за човешкото здраве и имайки предвид контакта между домашните любимци и човека, не, не, не бихме изключили такъв вариант. В е, по-нататък определенията очевидно будят сериозен интерес. Е, ние сме по-скоро против е, е, промени и уточнения в тази част. Някои твърдят, че определенията по-скоро би трябвало да бъдат огледани в другия регламент за ветеринарните медикаменти. Ние тук фактически с този е, акт регламентираме само една част от ветеринарното дело. И исторически погледнато, е, кращата, понеже регламентацията датира от вече 30 години, е, възприятата практика е такава. Има един списък на, на, на продукти, на медикаменти, които могат да бъдат влагани в фуражите. И това е необходимо да се запази. Например, продукти, които са предназначени е, за е, разпространение в, е, в водата, в питейната вода. Председателят прекъсва, като моли ораторката да продължи на английски язик, тъй като работното време на преводачите приключи. Благодарим.